трябва да бъдат поети необходимите разходи. Господин Киприяно, когато бе комисар по този ресор, ни увери, че ще се постарае не само за прилагане на действащото законодателство, а и за приемане на ново, за преразглеждане на действащото законодателство до края на мандата. Края на, на мандата наближава. И аз призовавам господин Василио, който, но, госпожа Василио, извинете, която умело замества господин Киприяно, да зачете поетия от господин Киприяно ангажимент. Понеже транспортирането на животните е въпрос, към който трябва да се отнасяме крайно сериозно. Много пъти сме го заявявали, но нека кажем отново. Ако смятаме себе си за цивилизовано общество, в много отношения цивилизованото общество се преценява не само по това как се отнася към човеците, а и към животните. Е, та, ако се смятаме за цивилизовано общество, наистина трябва да направим нещо в тази област. И накрая, е, нещо по самия устен а, е, въпрос. А, значи, регламентът 1-2005 за защита на животите по време на транспониране действа от 2007 година. Първия годишен доклад а, по изпълнението на регламента вече трябва да е подаден. Може ли комисията е, да ни осведоми кои държави членки вече са докладвали, извършила ли е комисията вече предварителен анализ на докладите, така че е, да, да се проявят някои недостатъци, а и основните постижения по прилагането на това законодателство. И възнамерява ли комисията да предприеме мерки за преодоляване на недостатъците в светлината на докладите? Този анализ е от съществено значение за по-нататъчното изменение и допълнение на регламента за транспортиране на животните. Благодаря. Надявам се да получа отговор на тези свои въпроси. Е Благодаря ви. От името на комисията да, ще говори комисар Спидуа. Господин председател. Господин председател. Уважаеми депутати, дами и господа, аз съм напълно съгласен с мнението на господин Париж, че начина по който се отнасяме към животните, включително с костопанските животни, е въпрос на цивилизованост. Комисията е наясно, че превоза на животни за търговски цели може да предизвика доста страдания на животните. Това е така най-вече за животните, които имат ниска стойност, т.е. тези, които са предназначени за клане. Има разпоредби, свързани с превоза на дълги разстояния, които трябва да се спазват. Има обаче съобщения за жестоко отношение към животните. Комисията подкрепя най-добрите начини за справяне с това положение, като крайната цел е да се прилагат на практика наличните правни разпоредби в Европейския съюз, да се подобри здравето на животните и, начи, и условията, при които се отглеждат. Има съвместен център за научни изследвания, според който по-добрия контрол чрез мониторинг от сателити, използването на GPS системи може да подобри прилагането на правилата. Тези нови технологии могат да намалят бюрокрацията както за националните, така и за регионалните администрации до края на този мандат нови норми и стандарти на базата на научните изследвания, свързани с продължителността на превоза и броя на животните, които трябва да бъдат транспортирани в един автомобил, ще бъдат приложени прави се оценка на базата на представените от държавите членки доклади по регламента. Те се сравняват с резултатите от инспекциите, които се осъществяват от инспекторите в държавите членки. Резултатите на инспекциите се публикуват на интернет страницата на комисията. Прави се също оценка чрез сравняването на различни а, съобщения, идващи от неправителствени организации и а, други активни а, организации в тази сфера. Докладите за 2007 Кипър, Литва, Малтва, България, Люксембург не са представили докладите си. Комисията посочи това и ще наблюдава много строго положението. Регламента 1.2005 от 2005 означава, че той трябва да се прилага в държавите членки и спазването му е особено важно. Ето защо комисията ще направи оценка на анализите на държавите членки с оглед е, на усъвременяването на законодателството в бъдеще. Благодаря ви. Сега преминаваме към е, ораторите от името на политическите групи, започвайки с господин Стивенсън от името на НП. Благодаря, господин председател, комисар Спидла. Е, нека най-накрат разгледаме в контекста на този въпрос. През декември 2004 е, година е, бе е, приета схема за транспортирането на животни, която влезе в сила през 2007 година с изключения приложими за по-дългите пътувания, когато може да бъде доказано, че е, са осигурени подходящи условия за животните, в това число хранене, поене, е, климатизация. Допуснати са особени изключения и за отдалечените селски райони и в Ирландия, като което е мой избирателен район, Оркни и Шетланд там, където е неизбежен дългия пробег, наистина има изключения при условие, че бъдат осигурени почивки. Освен това, за телета по-млади от 10 дена и агнета по-млади от една седмица също подлежат на, на особен режим. И всичко, е, всички тези е, изисквания се спазват, особено в Шотландия, е, която е сред водещите в това отношение в целия Европейски съюз. Но аз съм загрижен от това, че тези правила не се спазват по еднообразен начин другаде в Европейския съюз, както твърди Ниел Париж, особено в Южното Средиземноморие и в ново присъединилите се към Съюза страни. И особено, както подчерта Ниел Париж, когато става въпрос за транспортиране на коне за клане. Неправителствените организации, занимаващи се с защита на животните, все още публикуват ужасяващи доклади е, за е, тежките условия, в които биват транспортирани е, животните за клане. Не се поят достатъчно често животните е, подложени са на, на опасност от топлинен удар. Е, най-малко от тях умират още преди да са стигнали крайното местоназначение. Е, така че аз подкрепям устния въпрос, зададен от Нил Париш, настояваш за проверка на степента, в която се спазва е, регламента. Надявам се е, представителят на комисията да ни даде съответните уверения, е, че 8-часовия лимит за транспортиране на животни при съответните дерогации се спазва. Благодаря. Благодаря за социалистическата група. Ще говори госпожа Мигелес Рамос. Благодаря, господин председател, госпожи и господа, господин комисар. В някои страни, в зависимост от географското им разположение, от площа и търговските връзки, транспортът на животни е от особено значение. Ще се спра на два момента, които от моя гледна точка са особено важни. Ясно е според мен, че комисията има затруднения да направи анализ на състоянието в пълна степен. Още повече, че държавите членки са задължени да представят ежегодно отчети, доклади за извършените проверки, но, както разбираме, не винаги това е така. Освен това липсва единна оценка на статистическите данни, така че данните от различните държави членки не могат да бъдат сравнявани по надежден начин. Господин комисар, всичко това, колкото е възможно по-бързо, трябва да се промени. На второ място, в е, вашето изказване вие посочихте, че е, животните, предназначени за клане, е, принадлежат към друга категория. Аз е, споделям друго мнение. Според мен животните е, не могат да се делят на по-висока и по-ниска категория. И ако животните са предназначени за не, защото живот, е, месото им ще се използва след това, естествено е от голямо значение, включително и за здравето на хората, тези животни да бъдат транспортирани при приемливи, отговарящи на нормите условия. Защото това се отразява на качеството и на месото. Комисията би трябвало да се съобразява с е, това. Реформата трябва да бъде всеобхватна и да включи и е, температурата, и е, достъпа до е, въздух, вода и така нататък, е, и нашите е, етични норми по отношение на е, превоза на животните, включително и тези, които пътуват за кланницата. Ако не сме в е, състояние да регламентираме нещата изцяло по един ясен и категоричен начин, не би трябвало да позволяваме най-малкото да се промъкват някакви мерки, които са свързани с, да кажем, разделянето на животните на категории за кланицата и не за кланицата и така нататък. Комисията и парламентът би трябвало да играят с открити карти. Благодаря ви. От името на политическата група АОТЕ, госпожа Янсен. Господин комисар, разочарована съм, че след 4 години все още комисията не е представила проект за това как можем да направим една по-стройна система и по-стриктна система за проверка на транспорта на животни. Да, господин Киприяно, госпожа Василио говорят за това, но все още не е представен съответния текст. Така че законодателят би трябвало да, да определи съвсем точно как точно ще се осъществяват превозите на животни, какви са сроковете. За някои животни дори един час е, е, е прекалено дълъг период, а при е, определени транспорти, както знаем, когато става дума за превоз на дълги разстояния, транспорта продължава много повече, дори и от 8 часа. Така че след 24 часов превоз би трябвало да се осигури почивка на животните и как изглеждат местата за почивка. Ветеринарните е, експерти, специалистите по животните би трябвало да, да са наясно с е, добрата практика и практиката, която ние бихме желали да наложим в нашите страни. Така че научните изследвания е, трябва да намерят е, приложение и в практиката. Господин Войчековски от името на Съюз Европа на нациите. Благодаря, господин председател. Господин Париж, с основание ни припомни, че начина по който се отнасяме към животните показва доколко сме цивилизовани. Има много случаи на страдание причинено на животните по време на превоз. Направено е нещо, но то не е достатъчно. Добро решение би било да се намали времето за транспортиране до 8 часа и да се ограничи до 12 часа транспортирането и престоя в кланиците. Това би допринесло за по-хуманно отношение към животните, предназначени за клане. Финансовият аргумент обаче може да е още по-убедителен, тъй като по-дългото транспортиране означава повече разходи. Това се отразява и на цената, която се плаща от потребителите. Това също е аргумент в полза на намаляване на времето за транспортиране на животните. Благодаря. Сега от е, името на групата на Зеленето господин Шлютер за 3 минути. Благодаря, господин председател. Развитието на цивилизацията се измерва и по това, е, доколко е, обществото е в състояние да защити нуждаещите се от помощ. В този смисъл аз разглеждам и искането за подобряване на защитата на животните по време на транспорт. Така че комисията от години и наред говори за необходимостта от подобряване на условията при превоз на животни, но и след приемането на регламент номер 1 от 2005 година условията не се подобриха. Сега те първа се започва с обучение, с квалификация на съответните лица, които отговарят за транспорта. Е, започва се с е, съответните доста дългосрочни мерки, а комисията е в състояние единствено да налага санкции на е, държавите, които не се придържат към приятия регламент, което не е решение на въпроса. Бе казано, че е, когато е необходимо, е, ще се преразгледа отново в рамките на легислатурния период е, регламента и ето, че тази необходимост вече е на лице. Има страни, които се нуждаят от е, е, съвсем строги мерки по отношение на спазването на правилата. Нуждаем се от по-специфични текстове в е, регламента, които се отнасят до животните, предназначени за клане. Много повече е необходимо, отколкото само да определим някакви срокове, 12 часа, 24 часа, би трябвало съвсем стрикно да се определят условията за транспортиране, размера на контейнерите или вагоните, в които се транспортират и най-вече да се предприемат мерки за еднакви условия, при които се транспортират животните навсякъде. И Високите разходи са свързани с разходи за околната среда, за животните, е, за да се намали тяхното страдание и за да се предпазим от влушаване на качеството на кланичното е, месо. Е, става дума за една голяма верига, в крайна сметка, която не бива да бъде изпускана от очи. Ние от една страна се занимаваме с фермерите, които отглеждат животните и поставяме определени изисквания към тях, но би трябвало да проследим цялата верига от край до край. Комисията е длъжна да го направи. Благодаря. За Обединената левица господин Хаум. Две минути. Благодаря, господин председател. Животните са също същества, които е, чувстват, които страдат, е, които е, изпитват болка. Всичко това трябва да се има предвид. Ние хората понякога го забравяме. Все повече животни се транспортират е, на територията на Европейския съюз. Е, това е част от спецификата на нашия европейски пазар. Хор, е, животните се транспортират, е, на едно място е, се отглеждат или използват е, е, по различни начини, на друго място се е, колят, е, на трето място се превозва след това месото. Е, е не би трябвало да продължаваме е, да действаме така, както до сега. за е, Европейския съюз на 15-те 22 хиляди е, чифтокопитни е, животни се превозват годишно и 400 милиарда птици. Е, това показват шведските изследвания и то за Европейския съюз на 15-те. Може да си представите какви са цифрите сега. И така, е, беше ни обещано, че още през легислатурния период, е, до края на настоящия легислатурен период, ще ни се представи нов проект за регламент и че ще се постави максимална граница за времетраенето на транспорта от 8 часа. До този момент не сме получили е, е, такъв текст. Също времено ни съобщавате, че има държави членки, които още не са е, представили отчетите си по тези въпроси. Добре, какво правите в такъв случай? Как действате по отношение на тези, които не спазват нормите и не спазват и сроковете? Какво ще предложите вие за подобряване на транспорта на животните в комисията? след като непрекъснато наблюдаваме как се пресрочват границите от 8-часовия период и животните се превозват при лоши условия. Господин Блум има думата сега. Господин председател, както винаги, дебатът е очарователен. В тази камера просто не се проявява чувство за хумор а да не говорим за самоирония. В Великобритания има една е, удивително е, нелепа планина от е, наредби и, и разпоредби, благодарение на които се закриват предприятия. Зетми е касапин, държи кланица в Йоркшир и по едно време е, се оказа, че на посещение е, при него са дошли няколко инспектиращи органа, е, всеки следващ инспектиращ първия, за да проверят как работят двама колячи. Цялата тази работа е, е, е крайно е, нелепа. Е, поради това, че се закриват малки кланици, е, се налага животните да бъдат е, транспортирани през цялата страна. А пък какво да кажем за транспортирането на коне? Е, колегата ми казва, че има страни в Европейския е, съюз, където е, конете стават за храна. Аз като англичанин просто не мога да си въобразя как е възможно това. За един англичанин да изяде коня си е равносилно на това да изяде дъщеря си. И това само показва колко различни сме в този съюз. Благодаря. Независими, господин Алистър, минута и половина. Господин председател, може би няма да е лесно да се изкажа след това, което чухме. Аз нямам никакви затруднения с а, ефективни, добри разпоредби, свързани с хуманното отношение към животните, но а, съм обезпокоен от а, това, а, че се опитваме а, да затегнем примката около нашите а, стопани, че тяхното функциониране ще стаже невъзможно. В резултат на консултациите, проведени от Комисията за намаляване на времето за транспортиране и за намаляване броя на транспортираните животни, през 2005 те не влязоха в регламента и две години по-късно, след влизането в сила на регламента, има нов опит – да се пренебрегне този лимит. Експорта на животни от Ирландия изисква превоз по море. И ако се въведат по занижени норми за броя на часовете, това би било катастрофално не можем да се сравняваме с големите разстояния, на които е, се превозват животните в Америка, откъдето внасяме. Тоест ние отново наказваме нашите фермери, без а, е, е, да държим сметка за това, което внасяме. Ние трябва да преодолеем а, да а, се самонараняваме. Преди да продължим с дебата, бих искал да кажа нещо. Бих искал да уверя господин Блум относно потреблението на месо от коне. Това е факт в някои държави членки. Никой, разбира се, не е принуждава на сила да яде конско месо. И така продължаваме с дебата. Госпожа Ягле за 3 минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. Обсъждаме тема, при която много бързо забелязваме, че тя е емоционално натоварена, независимо от това, че се отнася до една конкретна действителност – аз благодаря на председателя на нашата комисия за е, земеделие е, за въпроса, който е задал. Но, господин комисар, от това, което ни казахте, не стана ясно какво се случва, какво предприемате, имате ли някакви доказателства. Споменахте няколко цифри, но оставам твърдо убедена, че е, като че ли вие не виждате друга разлика между държавите членки, освен че едната държава, да кажем, обявява е, определени данни и е предоставила отчета си, а друга не. Въпросът е как се осъществява регламента в отделните държави и как се извършват проверки и как ще се отнесем ние към проблемите, които установяваме. Така че селското стопанство, което е дефинирано като един специфичен сектор, ще се отнесе към тези проблеми. Каква е, е специализацията, която се изисква от един земеделски стопанин, когато става дума за транспорт на животни и как ще се извършва обучението на тези хора? освен това, как ще се организира квалификацията и обучението на шофьорите, на водачите на товарните автомобили, е, които превозват животни. Всичко това до този момент е белязано така от знака на уравнива ловката, не сме диференцирали нещата. Също време има разлика е, между това дали земеделския стопанин превозва собственото си теле. Тогава това може да продължи така, 50 км. А същевременно в някои случаи са необходими и допълнителни отсечки. Т.е. когато стопанина превозва собственото си теле, е, той може да извърши този превоз за 50 км, но когато превозва телето на съседа си, вече въжат някакви други условия. Е, всичко това трябва да бъде премислено много, много добре. Да. Същевременно, когато земеделския стопанин транспортира собствените си животни до пазара, регламента не влиза в действие. Това е извън обсега извън обхвата му. Става дума за много сериозни въпроси, които изискват сериозен дебат и ние би трябвало да търсим отговора им. Господин Копола Сантус, две минути. Благодаря, господин председател. Въпросът за условията, при които се превозват е, животни е въпрос както подчерта с основание Нил Париш и други колеги с него, е, който е от цивилизационен характер. Е, въпрос за нашите ценности. Е, ограничаването на страданието на животите по време на, на, на транспортиране е, е, е цивилизационна ценност за нас. Последния си път на, на тази земя животните трябва да изминат по максимално хуманен начин. Но разбира се, за това а, е, е, трябва да се плаща и а, е, тежките правила, които са наложени по настояще, могат да доведат до опоручаване на конкуренцията. И особено за унези страни, които не могат да снабдят вътрешния си пазар от вътрешно производство, а и са и териториално отдалечени. Португалия е пример за такава страна, е, е, могат да пострадат от значително повишените разходи в полза на други страни, които е, биха в случая били продавачи. Така че е напълно основателно, колкото се може по-скоро, комисията да проведе и публикува резултатите от подробен анализ, не само е, за това как се спазва действащия регламент, а и анализ на економическото и финансово въздействие от прилагането на регламента върху онези страни, които е, имат недостатъчно вътрешно производство на определени животински видове. Благодаря госпожа Мърко, минута и половина. Благодаря, има доста международно превоз на животни през Слова... Словения за Италия. Съгласно нашите ветеринарни органи, наличното законодателство е доста обширно, но трудно за прилагане. Има доста изисквания за проверки. След като се напуснат националните граници, обаче е много трудно да се провери а, дали шофьорите спират на местата за почивка или не. Поради своята малка а, територия Словения а, няма такива места за почивка. Имаме споразумения с а, Италия и други страни. Имайки предвид а, колко ужасни са условията по европейските пътища за транспортиране на животни. Регламента от 2005 би трябвало да бъде преразгледан. Това ни дава възможност. Транспортът е свързан а, тясно с отношението към животните преди клането. Няма причини, поради които да се позволява транспортиране на животни на за период по-дълъг от 8 часа. Затова аз съм за налагането на максимален лимит от 8 часа. Господин Заполовски за една минута. Господин председател, регламента за транспортирането на животните е много важен. Също предоставянето на информация е важно. Голяма част от месото, което се потребява от гражданите на Европейския съюз, обаче не идва от места, които спазват същите регламенти. Що се отнася до хуманното отношение към животните и отношението по време на клане. Също има нарушения в много държави членки, тъй като в много от тези страни има дори проблеми с правата на работещите, камо ли с правата на животните и по-скоро става дума за а, големите предприятия. Зная, че има много случаи, при които се нарушават правата на животните. Благодаря, госпожа Синот. Има думата за една минута. Господин комисар, изключително важно е животните да не се транспортират е, по безопасен начин е, и за предотвратяване на страданието, което може да бъде е, предотвратено. Всяка форма на транспорт е плашеща за, за животното и а, психологическото напрежение, на което то е подложено, следва да се намалява, доколкото е възможно. И разбира се, за това се предвижда намаляване на пробега е, в е, километри и, и е, по време. Това разбира се естествено, но за Ирландия, която е остров, това правило не може да се прилага без оговорки. Е, в нашия случай е, тези 8 часа, които са предвидени от регламента, не могат е, да бъдат спазени, понеже повече от 8 часа е необходимо, за да бъде натоварено животното и транспортирано до другия бряг. Да не говорим, че по средата на Ламанша не е възможно да се спре, за да се даде естествена паш. Така че тези неща трябва да бъдат вземани предвид. Госпожа Скенарди, благодаря, господин председател. Независимо от това, че регламентът действа от януари 2007 година, както изглежда, е, държавите членки е, не предвиждат, не са влезли в, е, не са въвели в сила съответните разпоредби. Е, действат, е, е, липсват и форми на контрол, не се води необходимата отчетност. А аз, като член на неправителствени организации за защита на животните, съм особено загрижена по тези въпроси. В продължение на години сме се борили, за да се стигне до уредбата, която действа от 2007 година, а държавите членки, смея да кажа, проявяват липса на добра воля. Ние, между другото, знаем а, а, и ферми, и а, кланници, а, и, и а, форми на транспорт. А, единственото, което е необходимо, е да упражняваме а, контрола, който е предвиден. И а, държавите членки още повече трябва да зачитат не само действащата нормативна уредба, а и обществените настроения. И а, в тази връзка също бих искал да подчертая, че а, по време а, на, на транспортиране и а, предвид а, максималната продължителност на пробега, трябва да се вземат предвид а, климатичните а, условия в съответната страна. Едно и също време на транспорт в а, Холандия а, през зимата не може да бъде равно на, на същото време транспорт през лятото в една Гърция. Благодаря. Госпожа Магинес има думата за 3 минути. Благодаря. Благодаря. Ние разглеждаме един сравнително нов регламент за защита на животните при транспортиране, влязъл в сила през януари 2007 и не всички спазват от първия ден разпоредбите на този регламент. Щеше да е чудо, ако беше обратното тъй като има големи изисквания към държавите членки и към а, а, операторите. Аз приветствам а, въз, въпроса на Нел Париж, тъй като искаме да видим как се прилага този регламент. Ние се вълнуваме как става превоза на животни в Европейския съюз. В Ирландия беше направено много да се прилага от първия ден в сектора и в надзорните органи разпоредбите на регламента. Ние инвестирахме много средства за подобряване на средствата за транспортиране, както и да се обучат хората по прилагането на регламента. Дори сега се провеждат курсове за шофьори, които транспортират различни видове животни. Може би другите държави членки трябва да направят същото. Този регламент се отнася до транспортирането на животни във връзка с економическа дейност. Защо обаче пренебрегваме хуманното отношение към домашните любимци, тъй като там нещата не са добре. Често става дума за същите хора, които настояват да има особени правила за фермерите и за стопанската дейност. Мисля, че трябва да направим нещо и в това отношение. Транспортирането на животни трябва да се извършва от а, лицензирани а, фирми и а, те да осигуряват услуги, които са подходящи. Има обаче и а, области, които не са засегнати от правилата. Трябва да видим кои са унези, които остават извън регламента и как можем да им а, повлияем. Беше трудно да се приложи този регламент, тъй като много държави членки, включително Ирландия, знаят, че а, се налага да се транспортират животните по-дълго но аз съм против онези, които искат да се намали часовете за превоз, но съм за подобряване на условията. По отношение на а, конете, мога да кажа, че те пътуват а, първа класа, имайки а, предвид а, а, сегашните проблеми, които имаме в економическо отношение. А, ме вълнува и какво ще се случи с условията на конете. Но нека правилата да се прилагат за всички и тези, които не спазват правилата, да напуснат системата. Благодаря господин Еванс за минута и половина. Благодаря, господин председател. Поздравявам господин Париж за зададения въпрос. Независимо от политическите различия помежду ни, както и очевидните недостатъци на господин Париж като човешко същество, аз не мога да не го подкрепя в зададения въпрос. На нас ни е необходим този регламент, трябва да гарантираме неговия успех и всеобщото му прилагане. Но аз имам редица резерви и трябва да кажа, възразявам срещу казаното от някои колеги тази сутрин. Господин Стивенсън каза, че по-дългите пробези са неизбежни. Не е вярно, бих казал. Госпожа Йенсън говори за 24-часов пробег. Не е, не, не е необходимо това. А, господин Макалистър, селското стопанство трябва само да си зададе свой, своите въпроси. Ние като цивилизовано общество трябва да разгледаме цялото предназначение, необходимостта от а, транспортирането на животни на дълги разстояния и след това тяхното а, умъртвяване. Ако а, аз а, се хранех а, с а, месо, а, а, не бих могъл да не, е, е, зададам, да не задам въпроса е, как условията на транспортиране биха повишили качеството на крайния продукт, а именно месото. Според мен транспортирането няма нито економически, нито какъвто и да било хуманен смисъл и аз бих призовал за пълна забрана на транспортирането, така биха били насърчени местните производители и потреблението на хранителни продукти, колкото се може по-близо до мястото на тяхното производство производство. Е, разбира се, това няма да стане в близко бъдеще, поради което аз настоявам комисията да е, използва е, всичките е, възможности, с които разполага, за да гарантира е, прилагането на регламента. Ако трябва по шосетата, представители на комисията да спират камионите и да извършват контрол. Благодаря, госпожа Хол има думата за една минута. А, господин комисар, комисията мисля ли, какво означава за здравето а, лошото спазване на регламента за хуманно отношение към животните. Транспортирането на животни, особено на дълги разстояния, без а, да имат достатъчно пространство, означава повече стрес, повече заболяване и това въжи в голяма степен а, за конете. И те уринират по-често, когато се транспортират, което води до опасности до заразяване, заболяване. Тоест има засилено опасност от заболявания, като салмонела и други. Имайки предвид стреса, който предизвиква дългото пътуване за животните, комисията е счита ли, че ще трябва да се направи нужното на базата на научни доказателства, да се ограничат часовете за пътуване. Това ще бъде в полза за здравето на животните и за здравето на хората. Благодаря, господин Подкански, за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар, госпожи и господа. Проблемът за транспортирането на животни, разбира се, е изключително важен и е, толкова по-добре, че отново провеждаме дебат по него. Е, ние не можем да бъдем е, удовлетворени от факта, че нормативната уредба не се прилага достатъчно добре. Радвам се, че по време на дебатът се повдигна въпроса за транспортирането на коне. Е, не само защото аз развъждам коне, а и защото знам отличен опит, че наистина стандартите не се спазват. Като специалист по развъждането на коне мога да ви кажа, че конете винаги могат да разбират човека. За съжаление, човекът не винаги разбира конят. Конете изпитват чувства, чувства на страх, е, чувство на, на упование. Е, имах един случай, е, когато едно тежко заболяло животно не можеше да бъде отведено в ветеринарната клиника, не можеше да му бъде приложено лечение в отсъствието на неговия собственик. Когато собственикът пристигна, конят се успокои и всичко мина спокойно. Което е достатъчна иллюстрация за, за това колко важно е да е, да се избягва ненужното страдание на животните. Е, е, ние като хора не си даваме сметка за емоциите, за, за психиката на, на животното и тук наистина става въпрос за благосъстоянието на, на е, животните и е, за грижа не само за тяхното физическо, а и за емоционалното им състояние. Госпожа Лайнер има думата. Хубаво е, че е, разискваме тези въпроси и отново ще направим следните заключения. Именно, че сега действащото законодателство е много далеч от е, резолюциите и от призивите на Европейския парламент и че с право е, би трябвало да се направи разлика между транспорт, и, е, транспорт на животни за кланицата и транспорт на животни с други е, цели. Хубаво е, е естествено да се използва GPS и е, всички останали постижения на науката и техника. Но тази област, господин председател, все още е хилесова пета на Европа и на европейското законодателство. Успешно необходимо е да се постигне ново договаряне по отношение на трансграничния транспорт на животни. Освен това, Многократно съм предлагала да се предвидят повече бюджетни средства за тези е, сфери в е, бюджета на Европейския съюз. Комисията всеки път обещава, че ще извърши проверка. Хубаво би било наистина да усетим най-сетне истинска реална загриженост за животните и за спазване на правилата по отношение на превоза на животни. Европейския съюз е, се нуждае от един по-добър регламент в това отношение, който ще допринесе и за подобряване на опазване на околната среда и здравето на хората. И също времено е необходима сателитна система, не само централна е, база данни. Необходим е европейски контрол – има твърде много сигнали, да кажем, от Австрия за това, че транспорта на животни, когато е, става дума за Южна или за Централна Европа, е, през Чехия, през Унгария, през Словакия, не отговаря на условията, тъй като в Австрия контролът очевидно е много по-стриктен, много по-строг, отколкото в други страни. Част от превозвачите избягват преминаване през територията на Австрия. Така че в това отношение би трябвало да установим истински цялостен европейски контрол. Освен това, по отношение на ветеринарните изисквания, трябва също да се подобрят нещата. Не, не е възможно превозът от Румъния до Италия да продължава 24 часа, след като а, е, в някои случаи след това официално се регистрират е, само 2 часа и половина за преминаването на 500 км. Е, да не би с Ферари да са ги излазвали по скоростна отсечка. Така че всичко това изисква много сериозен подход и много усилия за едно по-добро законодателство и строг контрол. Госпожа Лин има думата. Ще спра вниманието ви на транспортирането на коне, както направиха и други. Значителни са данните, е, според е, които е, правилата, действащи в Европейския съюз за хуманно отношение към конете по време на транспорт, не се спазват. И то повсеместно. В някои превозни средства температурата стига до 40 градуса по Целзий е, в други случаи конец се транспортират на хиляди километри без храна и вода. Е, има ли комисията някаква информация за това колко са нарушенията на регламент 1 е, от 2005, по които са заведени дела срещу нарушителите, откакто регламентът влезе в сила на 5 януари 2007 година? кога ще влезе в сила европейския е, регламент за хармонизирано наблюдение на моторните превозни средства е, е, с пътникова навигационна система. Кога ще се проследява транспорта на животни в Европейския съюз? Знам, че комисията има начини да, да го следи, но само тя. Искам да получа конкретни отговори на този въпрос. Благодаря, господин Довар, има думата за 3 минути. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие, че мога да се изкажа по този особено важен въпрос, който разискваме тази сутрин и бих подчертал колко важен е въпроса за северо-западна Англия. Както каза председателя на Комисията по селско стопанство, ние бихме предпочели животните да се колят на място и транспортират вече като, като трупно месо. Ако това, разбира се, е необходимо. Но в северо-западна Англия има много коне, много овце, едър рогат добитък, непрекъснато се е, превозват животни. В продължение на 18 години е, бях е, депутат у нас в Великобритания и този проблем се поставяше от моите избиратели почти непрекъснато. За съжаление, през последните 20 на години няма кой знае какво подобрение на положението. Много се радвам, че въпросът е внесен, защото Регламента се предлага от 2007 година. Докладът трябва да се внесе до юни 2008 година. А ние фактически сме изостанали от всички срокове. Радвам се, че комисията ще разгледа възможностите за прилагане на наблюдение на транспортите от спътници, но пък толкова много контролни механизми е, и то подробен, подробни контролни механизми са включени в, е, в регламента. Съвсем основателно по цялата верига по, при транспортиране по суша и по вода е, с а, физически параметри а, и тези неща не могат да бъдат контролирани от космоса. Е, необходимо е да се проверява е, на място, по пътя и да се извличат полки, да се е, правят изводи, така че да се усъвършенства законодателството. Колкото по-скоро се подобри положението, толкова по-добре. Ужасяващо е че животните са подложени през последните няколко дни от живота си на такова страдание по време на превоз. Потребителят, както по отношение на свободно отглежданите кокошки, желае да се увери в хуманното отношение на човека към останалите животни със селско-топанско значение и потребителят би платил повече за месото от, от такива животни, ако те са е, добре е, отглеждани по един хуманен начин. Благодаря, господин Довар. Е, сега господин Поямо има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, скъпи колеги, благодаря на Нел Париж за тази дискусия. От огромно значение е да се осигурят добри условия за транспорта на животните затова се нуждаем от единна система за контрол в целия Европейски съюз. Имаме точно формулирани изисквания по отношение на превоза на животни, но непрекъснато наблюдаваме драстични нарушения на установените правила. Ние ще се справим с проблема, ако е, поставим изисквания за по-добро качество, по-високо качество на транспортните средства, за използване на сателитната система, на GPS, за по-стриктен контрол. Така че важните правила в това отношение трябва да бъдат прилагани и естествено е хубаво да актуализираме действащото законодателство. Благодаря ви, колега. А сега преминаваме към спонтанните изказвания в процедурата да уловиш погледа на председателя. Най-много пет е, подобни изказвания ще можем да включим, макар че... А, да, има всъщност е, седем е, заявили желание да се изкажат в рамките на тази процедура. Ако спазвате регламента и говорите по-кратко, ще успеете. Първият оратор казва, господин председател, господин комисар, скъпи колеги, една общност може да функционира по-добре, ако всички се придържат към правилата. Именно земеделските стопани казват, животните би трябвало да се транспортират при по-добри условия, които да осигурят по-малко стрес на животните, защото след това вече месото, след като те са минали през кладницата, ще бъде с по-добро качество. Ето, че с тази действителност, за която говорим в момента, ние рискуваме да развалим имиджа на нашето селско стопанство и на нашата хранително-вкусова промишленост. Важно е вноса от е, други страни да отговаря на същите изисквания, които е, въжат и за страните от Европейския съюз. Господин Карбов има думата сега. Благодаря. Мисля, че дебата показа, че има сериозни съмнения дали действа наличното законодателство, дали се прилага по нужния начин всички държави членки и дали изобщо е възможно такова добро прилагане. Възможно ли е да се прилага въобще това законодателство, когато става дума за международен превоз на животни? Мисля, че трябва да видим дали трябва да се върнем към идеята за строг лимит от 8 часа без никакви изключения. Може би само за а, островните а, райони. Колегите вероятно ще се заинтригуват а, да научат, а, че има вебсайт, който събира петиции, което е www 8 часа точка .eu. Може би тези, които се интересуват, могат да посетят вебсайта и да прочетат какво има там. Следващия оратор е Шуц. Господин председател, госпожи и господа, когато говорим за хуманното си отношение към животните, за това колко важен е проблема за транспортирането на животни. Наистина не губим времето си на празно, но бих искал да обърна вниманието ви на един факт. По правилния път вървим, но пък при това не би трябвало да отежняваме живота на селските стопани да можем да избегнем това допълнително бреме и аз призовавам комисията да направи така, че тази инак прекрасна идея да не бъде компрометирана от въведените изисквания. Всички настояваме за хуманно отношение към животните и в такъв случай аз бих призовал всички ви е, да се грижите за спазването на този регламент навсякъде в Европейския съюз. Господин Дмитрио има думата. Господин председател, е, господин комисар, уважаеми колеги, Е, хуманното отношение към животните е, и има отношение и към медицинските е, и научни изследвания. Става въпрос за животните, които се използват в лабораториите за опитни животни. И Европейския съюз следва да има образцово поведение в това отношение. Регламентацията в това отношение действа повече от 20 години но междувременно 238-35 е, милиона е, животни се използват за опитни животни, повече от 12 000 в европейски лаборатории. Е, в търговията с опитни животни, тяхното транспортиране, хирургическите намеси, тяхното умъртвяване – е, всички тези дейности е, следва да е, се провеждат при спазване на действащото международно право. Госпожа Петро има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Ще говоря за новите държави членки, в частно за Румъния, моята страна. Е, ние се нуждаем от подкрепа за е, изграждане на административния капацитет е, на контролните органи, които прилагат регламента за транспортиране на животни. За румънските санитарни власти е изключително трудно да налагат изискванията на регламента без съдействието на полицейските органи Друг е, един е, въпрос, е, който е от особен характер, е за превоза на дребни животни. И най-сетне наистина трябва да се занимаем с отчетността. Ораторката е прекъсната от председателя. Госпожа Дойл. Аз съм на мнение, че качеството на превозните средства, уменията на шофьорите са също толкова важни, ако не и е по-важни от продължителността на пътуването. Ако се кара с висока скорост, дори за 2 часа, може да има много по-сериозни последици, отколкото ако се пътува 10 часа в един съвременно оборудван автомобил. Отношението към животните, предназначени за клане, все още бъде тревога. Някои държави членки все още пренебрегват законодателството. Комисията е получи през юни доклада от Ирландия, кои са държавите, които не са представили своите доклади и дали техните имена ще бъдат посочени в интернет страницата. Благодаря, господин Секерски. Благодаря. Европейския съюз обръща особено внимание към отношението към животните от тяхното раждане до момента на клането. ние можем да преценим а, а, доколко добре са третирани а, животните по качеството на месото, което се получава от тях. Затова регламента трябва да се прилага. Има проблеми с а, транспортирането на животни на дълги разстояния. Затова трябва да се спазват всички изисквания за превоза. Важно е също да се помисли кой е най-добрият начин за прилагането на регламентите. Трябва да направим оценка на ситуацията в всяка от държавите членки, тъй като всичко това е свързано с разходи за крайните потребители. Господин Париж има думата. Съвсем за кратко. Ще бъда съвсем кратък, тъй като съм автор на въпроса. Искам да кажа на комисаря. Трите въпроса, които зададох, по тях получих отговор само на първия. Това, което бих искал да попитам, дали вече е направен предварителен анализ на докладите от комисията и дали комисията ще направи доклад по регламента в бъдеще. Това е необходимо да се направи спешно. Необходимо е също да видим кои са най-добрите практики, тъй като много от страните работят добре, други пък не работят добре. И така комисията ще направи ли нужния анализ и кога ще излезе с резултатите от него. Благодаря. Сега в заключение давам думата на комисаря Шпидло от името на комисията. Господин председател, уважаеми госпожи и господа, римското право постановява, че а, животните са вещи. Спомням си за един случай, при който транспорта се осъществява с вагон. В вагона има 8 коне, 8 коня. Но в него могат да се транспортират и други 40 души. Е, е, казвам това просто за да е, подчертая, че с развитието на цивилизацията ние междувременно сме стигнали все пак до заключението, че животните не са вещи, а са живи същества, които имат е, също свои права и че за тях си струва да се подготвят регламенти и директиви. Правилата, които въжат за Европейския съюз, вече са формулирани по начин, който е, доказва, че ние сме направили голям напредък в това отношение, но сега трябва да се постараем правилата, писаното право да стане действителност, да започне да се прилага Комисията е съгласна с една голяма част от вашите констатации за несъвършенната практика, за несъвършенната действителност и ще положи усилия за по-нататъчно подобряване на контрола и на ситуацията като цяло. Ние се намираме в момента в процес на подготовка на нови норми и желаем да извлечем е, данни и полза от развитието на различните сектори и на различните сфери. Е, не е достатъчно да кажем само, че са необходими една, две, три допълнителни мерки и с това ще разрешим въпроса. Не. Вашите разисквания показаха, че защитата на животните, не, е не е свързана единствено с е, съображения, свързани с е, защитата на потребителите. За защитата на потребителите Естествено е много важно да се помисли за една по-добра защита на животните при транспортиране, но става дума за много повече. Става дума за много важни етични аспекти. Множество въпроси бяха зададени от депутатите, които взеха думата. Аз съм си ги записал и ще се постарая да ви отговоря. Вече ви казах, кои от страните все още не са представили докладите си Кипър, Литва, Малта, България и Люксембург. Това са страните, които все още не са изпратили докладите си в тази област. Останалите страни са изпълнили задължението си в това отношение. По време на дебата бе зададен въпрос за достъпа до информация. Възможно е теоретично да се публикуват е, отделните годишни доклади на държавите членки Но а, съществува възможност и а, някои от държавите членки да а, изрази несъгласие с обнародването на нейния доклад а, поради липса на доверие, да кажем, а, или а, по други причини. До този момент никоя държава член не е отказала публикуване на нейн годишен доклад. Годишните доклади се проверяват от комисията, от експертите, които работят в комисията. В момента експертите изготвят своите бележки и на тази основа се извършва проверка доколко се спазват в държавите членки нормите, включени в регламента. Преминавам към следващия въпрос. който е свързан с по-нататъчните предложения за промяна на действащата към момента система. Комисията вече работи по изготвянето на един реформиран документ и в него ще бъдат съобразени най-новите постижения на науката. В момента се провеждат две процедури, дори три процедури или по-скоро производства, свързани с оплаквания по отношение на Андалусия, Испания – и в 6 е, държави членки през 2008 година са осъществени инспекции. Ето, това са конкретните числа, които мога да предоставя на вашето внимание във връзка с зададени ми въпрос. Госпожи и господа, позволете ми в заключение на разискванията да ви благодаря за сериозното отношение, за много подробното обсъждане на въпросите. комисията и парламентът е, споделят е, близки становища и в скоро време ние ще предоставим на вашето внимание едно много сериозно ново предложение. Благодаря ви, господин комисар. Приключваме с е, този дебат и сега преминаваме към Следващия устен въпрос, е, зададен от господин Нел Периш, е, който се отнася до средиземноморския начин на хранене.